три доклада и ви уверявам, че с интерес ще следя разговорите в парламента и ще участвам в дискусиите с него по тези три въпроса. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. За да приключим дебата по тази точка от дневния ред, ще чуем за по две минути всеки от тримата докладчици, госпожа Сайфи най-напред. Благодаря.